Mes chers collègues, bonjour! Скъпи колеги, добър ден! Господин Ван де Камп, добър ден! Але, on y va! Ало! Ало! И така. Приемаме дневния ред в този му вид, ако няма възражения. Не виждам такива. Съобщение на председателя. Нямам съобщения. Преминаваме нататък към гласуването. Нека да проверим дали имаме необходимия кворум. Пробно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Имаме достатъчен брой. Започваме. Доклад на господин Бас Ейкхаут насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници. Започваме. Компромис 7. За против, въздържали се, компромис 7 се приема. Отхвърля се, чуваме от залата. Добре, нека да проверим. Начало на гласуването. Je ferme le vote. Край на гласуването. 19 гласа за. Компромисът се приема. Хайде! My, my card. Забравих си картата за гласуване. Така че добавете още един глас. За или против сте? Дори да гласувате против, за съжаление, компромис 7 се приема. Продължаваме. L'addition au допълнението към компромис 7. За. Господин Ван Декамп, какво има? Нещо не се ориентирате. Току-що започнахме. Моля ви, ориентирайте се вече. Малко по-надолу от, от там, откъдето очаквате сме. Не компромис 7, а добавка към компромис 7. 7. Благодаря ти, Виктор. Е, ки е пу? За. Против. Въздържали се. Мисля, че не се приема. Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Имаме един глас повече против. Преминаваме нататък. Не ми работи апаратчето за гласуване. Гласувах, ама не ми се е отразил гласа. Господин Тейлор. Господин Тейлор. Allez, on met son casque. Monsieur c'est juste pour vous dire. Господин Тейлор, дори да гласувате за, за съжаление не се приема. Може ли отново да гласуваме? Alors, mes chers collègues, il n'est que... Скъпи колеги, само 9 часа и 9 минути е. Току-що започнахме. Има си правила. Искате да повторим? Еми резултата ще е същия, но що ми искате? Добре. Хайде, отново. Добавката към компромис 7.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 Alors, le vote... Шшш. Моля за тишина. Е ферме. Край на гласуването. И какво виждаме? 19 гласа за и 19 против. Mais vous avez fermé les vote. Mais vous avez fermé, vous avez fermé les votes. Non. À mon avis, vous avez fermé le vote. Quand j'ai fermé le vote... Щом съм казала край на гласуването, значи край на гласуването. Е, е, е, е, е, е, е, е. On va pas commencer. Е, хайде де. Няма сега да спорим кой е бил тук и кой е отсъствал. Казах край на гласуването. Une... <laughs> On continue. Продължаваме. Vous me soutenez, monsieur villemonde de Comte, c'est bien. On continue. Article 102. Продължаваме. Член 102. Amendement 102, pardon. Qui est pour? Изменение 102. За. Против. Въздържали се. Изменение 102 се отхвърля. Изменение 104. За. Против. Въздържали се. Изменение 104 се отхвърля. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Компромис 6 се приема. Изменение 110. За. Против въздържали се. Изменение 110 се отхвърля. Компромис 2 за, против, въздържали се. Компромис 2 се приема. Изменение 117 за, против, въздържали се. Компромис 107, казва председателката, се приема. Оригиналният текст. Първоначалния за. Против, въздържали се, приема се. Първоначалния текст. Продължаваме нататък. Изменение 124 за. Против, въздържали се. Изменение 124 се отхвърля. Изменение 125 за. Против, въздържали се. Изменение 125 се отхвърля. Изменение 119 и 128, казва председателката. 129 поправя се тя. Не 126 последно поправя се тя. Кой е за? Против? Въздържали се? Не е много ясно електронно гласуване. Je ferme le vote. Край на гласуването. 19 гласа за, на 19 против, отхвърля се. Продължаваме. Изменение 127 за, против, въздържали се. Изменение 127 се отхвърля. Изменение 128 за, против, въздържали се. Изменение 128 се отхвърля. Изменение 129 за. Против. Въздържали се. Изменение 129 се отхвърля. Компромис 3 за. Против. Въздържали се. Компромис 3 се приема. Компромис 3А за. 3А. Против. Въздържали се. Не е много ясно. Нека да проверим начало на гласуването по компромис 3А. Край на гласуването. Компромис 3А се отхвърля. Компромис 3Б. За. Против. Въздържали се. Искате да проверим? Мисля, че се приема, но добре. Начало на гласуването. Край на гласуването. 20 гласа за, 19 против. Приема се. Продължаваме. Компромис 4. Госпожо Аюто. Не ми работи картата. А, всички решихте е, да създавате проблеми с машинките. Вие как гласувахте? Гласувах за. Добре, тогава компромис 3Б се приема. Потвърждаваме резултата. Е, сменете си мястото. Компромис 4 за, против, въздържали се, компромис 4 се приема. Изменение 146 за, против, въздържали се. Изменение 146 се приема. Изменение 147 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Изменението се отхвърля. Ето. Продължаваме. Гласуваме анблок. Всички изменения до изменение 154. Кой е за? против, въздържали се. Нека да проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Продължаваме нататък. Изменение 154 за против, въздържали се. Изменение 154 се приема. Изменение 155 за, против, въздържали се. Изменение 155 се отхвърля. Изменение 156 за, против, въздържали се. Изменение 156 се приема. Изменение 157 за. Против. Въздържали се. Изменение 157 се приема. Изменение 158 за. Против. Въздържали се. Изменение 158 се приема. Изменение 159 за. Против. Въздържали се. Изменение 159 се приема. Изменение 160 за. Против въздържали се. Изменение 160 се отхвърля. Изменение 161 за, против, въздържали се. Изменение 161 се приема. Изменение 162 за, против, въздържали се. Изменение 162 се отхвърля. Изменение 163 за, против, въздържали се. Изменение 163 се отхвърля. Изменение 164 за, против, въздържали се. Изменение 164 се отхвърля. Изменение 165 за, против, въздържали се. Нека да проверим начало на гласуването. Изменение 165. Вер, vous en avez un de trop. Зелените имат един глас повече. Някой в повече е гласувал. Не съм аз. Але, се бо! Добре. Изменение 165. Край на гласуването. Приема се. Изменение 166. За. Против. Въздържали се. Изменение 166 се отхвърля. Искате да проверим? Добре. Начало на гласуването. Je ferme le vote. Край на гласуването. Изменение 166 се отхвърля. Продължаваме. Изменение 192. За. Против. Въздържали се. Изменение 192 се отхвърля. Компромис 5. За. Против въздържали се. Компромис 5 е прият. Изменение 195 за, против, въздържали се. Изменение 195 се приема. Изменение 198 за, против, въздържали се. Не е ясен резултата. Проверяваме гласуването по 198 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменение 198 се отхвърля. Изменение 28 за. Против. Въздържали се. Не е ясен резултата. Нека да проверим. Начало на гласуването. Изменение 28. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 199. За. Против. Въздържали се. Изменение 199 се приема. Изменение 200. За. Против. Въздържали се. Изменение 200 се отхвърля. Изменение 201. За. Против. Въздържали се. Изменение 201 се отхвърля. Изменение 202. Искате да проверим. Добре, проверяваме. Начало на гласуването по изменение 201. Край на гласуването. Изменение 201 се отхвърля. Изменение 202. За. Против въздържали се. Изменение 202 се отхвърля. Изменение 203 за, против, въздържали се. Изменение 203 се отхвърля. Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменение 203 се отхвърля. Преминаваме нататък. Изменение 208. За. Против. Въздържали се. Изменение 208 се отхвърля. Нека да проверим. Начало на гласуването. По изменение 208. Край на гласуването. Изменение 208 се отхвърля. Измене 209 за. Против. Въздържали се. Изменение 209 се отхвърля. Изменение 210 за. Против. Въздържали се. Изменение 210 се приема. Изменение 211 за. Против. Въздържали се. Изменение 211 се отхвърля. Изменение 33 за против, въздържали се. Не е много ясно. Нека да проверим. Изменение 33-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменение 33 се приема. Гласуваме анблок. Изменение 34, 35 и 36. За. Против въздържали се. Трите изменения се приемат. Изменение 38. За. Против. Въздържали се. 38. Отпада. Да проверим електронно. Моля, гласувайте по изменение 38. Край на гласуването. 20 против не се приема. Отхвърля се. 39. Кой е за? Против? Въздържали се. 39 се отхвърля. 40. За? Против? Въздържали се. 40 отпада, но ще видите, като проверим. Сега гласувайте по, по 40. Край на гласуването. 40 се отхвърля. 41. Кой е за? Против? Въздържали се. Изменя 41 отпада. 42. Кой е за? Против? Въздържали се. Изменя 42 се отхвърля. Искате да проверим ли? Хайде да проверим. Гласувайте по изменение 42. Край на гласуването. Отхвърля се. Значи нещата напредват. Сега по 43 проверка. Кой е за? Против? Въздържали се? Боя се, че е, се отхвърля, но да проверим. Моля, гласувайте по 43. Край на гласуването. Изменя 43 отхвърлено. 44. Кой е за? Против? За, против, въздържали се. 44 се приема. 45. За, против, въздържали се. 45 се приема. 46. Моля, гласувайте. Така е по-просто. Край на гласуването. 46 се приема. И това се случва от време на време. Изменение 53. Кой е за? Против? Въздържали се? 53 е прието. Се приема. 54. За? против, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте по 54. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с изменение 56. За, против, въздържали се, Отхвърля се. Госпожа Грапини, искате да проверим ли? Имате право да искате. Добре, гласувайте. Край на гласуването. 56 е, се отхвърля. Извинете, 56 се отхвърля. Пятьдесят и седем. Кой е за? против, въздържали се. Не е ясна, така че гласувайте по 57. Край на електронното гласуване. Измене 57 се приема. 58. Кой е за? Против? Въздържали се? 58 се отхвърля. 59. Кой е за? против, въздържали се, боя се, боя се, че се отхвърля, но да проверим. Отново гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с ясно мнозинство, така че да ми вярвате друг път, госпожо Грапини. 61. Кой е за? Против? Въздържали се? 61 е прием. Се приема. Е, за пръв път е, и вие искате това, не мога да не приема вашето искане. Така че, моля, гласувайте по 61. Край на гласуването. 61 се приема, така че да ми вярвате. 62. Кой е за? Против? Въздържали се? 62 се отхвърля. 63. Извинете, 64. Кой е за? Против? Въздържали се? 64 се приема. 65. Кой е за? Против? Въздържали се? 65 се приема. Изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Ще проверим, защото не е ясно. Моля, гласувайте електронно по изменение 2. Край на гласуването. И изменение 2 се отхвърля. 66. Кой е за? Против. Въздържали се. 66 се е прието. 69. Кой е за? Против. Въздържали се. 69 се приема. Госпожо Грапини, искате ли да проверяваме? Ш- 70 за, против, въздържали се. Изменя 70. Ще го проверим. Да. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 70 се отхвърля. 71. Кой е за? Против? въздържали се 71 се приема. 72. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 73. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Да проверим ли? Е, моля, гласувайте тогава. Край на гласуването. 73 се приема убедително. 74. Кой е за? Против? Въздържали се? 74 се приема. 75. Кой е за? Против? Въздържали се? 75 се отхвърля. 76 за. Против. Въздържали се. 76 се приема. 77 за. Против. Въздържали се. 77 се приема. 78. Кой е за? Против? въздържали се. 78 се приема. 79 за, против, въздържали се. 79 се приема. Сега минаваме на изменение 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Отпада. Да проверим ли? Гласувайте по изменение 3. Край на гласуването. Изменение 3 се отхвърля. 81. Кой е за? Против? възражали се? 81 се приема. 80. Кой е за? Против? Въздържали се? 80 е се отхвърля. Изменение 4. Кой е за? против, въздържали се, 4, 4 отпада. 83. Кой е за? Против? Въздържали се? 83. Се приема. 84. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 85. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 86. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Да проверим. Гласувайте по 86. Край на гласуването. Отхвърля се. 87. Кой е за? Против? Въздържали се? 87 отпада. 88. Кой е за? Против? Не е ясен резултата. Кой е за? Кой е против? Въздържали се 88 се приема. Изменение 6. Кой е за? Против? въздържали се. 6 се отхвърля. 89. Кой е за? Против? Въздържали се? 89 се приема. 90. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 91. Кой е за? Против? Въздържали се? 91 се отхвърля. 92. Кой е за? против, въздържали се, приема се 92. 93. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Изменение 94. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 95. Кой е за? Против. Въздържали се? Не е ясно да гласуваме по 95. Край на гласуването. Приема се. Извинява се е, председателката. Отхвърля се. 95 отпада. 96. Кой е за? Против? Въздържали се? 96 се приема. 97. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Изменение 7. Кой е за, против, въздържали се, 7 се отхвърля. 98. Кой е за, против, въздържали се, 98 се отхвърля. 98, а, извинение 8. Кой е за? Против? Въздържали се? 8 отпадат. Сега да минем. Е, заповядайте, госпожо. Допълнителното гласуване по компромис 7, който е второто гласуване, всъщност е, е, редица от присъщите не гласуваха. а за нас това е ключово гласуване, така че ще ви помоля да гласуваме отново по допълнението към компромис 7. всъщност е, вие не, не водете разговор помежду си. Бихме ли... Е, нека да си изясним е, точно е, правилото е, дали е, когато, в зависимост от това кой е в залата, ще се счита за валидно гласуването или не. Има две, две неща. Когато председателя каже край на гласуването, това означава край на гласуването. Това е правилото. Заповядайте. Извинявайте, госпожо председател, но дори в е, е националния парламент е, е, председателя обикновено пита дали всички са гласували. Дори в е, е нашите национални парламенти, когато е, председателствувате, е, питате дали е, всички са гласували. Мисля, че това е добрата практика, защото може да има редица причини, поради които някой е, депутат не е натиснал копчето или, или не е дал гласа си. Така че да се пита след гласуването ли всички са гласували е добра а, практика. Сега няма да, да, да гласуваме, да, да водим дебат по тези неща а, и да водим политически дискусии. Имате думата за по една минута, господин Теличка, защото времето напредва. Благодаря, госпожо председател. Да припомня, че е, това беше второ гласу, повторно гласуване, значи сме го повторили. Беше ясно. Гласувайте, край на гласуването, гласувахме и след като председател реши какъв е резултата от гласуването, групата на социалистите е, казаха, е, че картата е, на някого не е била вкарана и три пъти повтаряхме. два пъти гласувахме. не виждам защо трябва да се гласува отново така че ще съм ви благодарен, ако бъдете така любезни да прекратите дебата е, по този въпрос. Е, приключи гласуването. Е, не можем така е, е, всеки да идва и да иска повторно гласуване. С цялото ми уважение към приятелката ми, моята добра приятелка Клаудия. Е, Thank you. It cannot be so... Имате думата. Е, като възрастни хора сигурно е, не, не е проблем да четем вестниците, е, документите. Гласуването започва в 9, значи трябваше да сме тук в 9, а не 9 и 10. Някои деца са по-точни, отколкото депутатите в тази зала. Идвайте на време, за да бъде валидно гласуването. Нещата са много прости. Сега не е, аз е, мисля, че ме познавате добре по отношение на точността. Е, благодаря, госпожо председател. Като най-дългогодишен член на тази комисия, мисля, че правилата не са се променили от 99-та насам. И те са много ясни. Винаги Е, винаги биваме приканени да, да започнем на време, дали в пленарна зала или тук. Е, трябва да бъдем е, в залата в определения час, на мястото си, технически да сме подготвени за гласуването. Е, сега не искам да бъда е, така е, малко остра към колегите, но към Павел Теличка наистина е прав. Това е третото гласуване. Значи е гласувано и край. Ако трябва да, гласу... да проверим гласуването и по хора закъснели да влизат по всяко време, мисля, че не е редно. За е, съжаление, в този случай е, гласуването е, е валидно, а пък би трябвало всички да си да положим усилие да идваме преди започването на гласуването в залата. Госпожа Келнен, искате ли думата? Госпожа Келнен не иска е, думата, иска да е, гласуваме нормално в залата. Значи ясно, е, след като се каже, че гласуването е приключило, то е приключило, приключило за да не се връщаме. И сега гласувайте окончателно за целият текст. Край на гласуването. доклада се отхвърля с убедително мнозинство. Това е становище е, от Енви и е, по доклад на Енви и Итре. Значи продължаваме заседанието си. Ако е, този, който е, напуска залата, да го направи тихо и безшумно, защото продължаваме Та си. Ако желаете да, да е, разговаряте, моля, направете го навън. И така, продължаваме. Продължаваме е, по Европейската стратегия относно съвместни интелигентни транспортни системи. Докладчикът е, е господин Уирих. Моля ви, ако искате да разговаряте, е, излезте и го направете извън залата. Nous continuons. Sur ce... Да продължим. По този доклад ще дам думата на докладчика, след което ще взема думата е, докладчиците в сянка. И господин Улрих, имате думата. Köszönöm szépen, elnök asszony, е, köszöntöm a bizottságot. Köszönöm. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, уважаеми колеги. Добре дошли на всички експерти и на представители на експертни организации, които са дошли да чуят първия дебат по този доклад. Искам да приветствам и една група посетители от Унгария. За мен е голяма чест, че те проявяват любопитство. Тук има и група студенти, между другото. Има и група пенсионери от така наречения пенсионерски парламент. Между другото, не трябва да пляскате, защото госпожа председателя ще ни се скара. За какво става дума тук? Става дума за бъдещето, което набира все по-голяма скорост. Убеден съм, че напълно ще променим и то съвсем скоро нашата транспортна култура, нашите превозни средства. В Комисията по транспорт работим по тази тема повече от 10 години. Как да третираме съвместните интелигентни транспортни системи или СИЦ, как да ги направим неразделна част от живота на гражданите, какво можем да си представим, когато говорим за тези СИЦ, тези интелигентни системи? Нещо, което само преди няколко години беше научна фантастика. Е, сядаш в колата си, разговаряш с още няколко човека, натискаш един бутон и колата те отвежда там, където трябва да те отведе. В моя доклад аз не говоря точно за такива конкретни случаи, но той така или иначе поставя основите на изпълнението на тази система, позната като СИЦ, за да може в крайна сметка тези интелигентни транспортни системи да станат действителност. През последните няколко месеца моите колеги много работиха. Искам да благодаря на Отила Бенедек, както и на още около 60 човека от различни части на света САЩ, Китай, Израел, Берлин и къде ли още не. Разговарях с много експерти, много организации, много хора ми помогнаха относно визията за бъдещето. Какво представляват тези системи? Това са системи, в които превозните средства постоянно комуникират едни с други. Това ще е от полза за безопасността, ще помогне за предотвратяването на катастрофи. Знаете, че всяка година хиляди загиват по пътищата в Европа вследствие на катастрофи. Съответно, основният ни приоритет първо е сигурността, безопасността и на второ място самия ефикасен транспорт. Помислете си само, след няколко години ще имаме съвсем нови превозни средства на нашите пътища. Това ще са коли, които комуникират на нас друга, които комуникират с а, различни устройства, разположени по шосетата и около шосетата, и които комуникират освен това с центрове за контрол на трафика и това ще се случва 24 часа в денонощието. Какво означава всичко това? Това означава, че можем да изключим много от човешките грешки, които се случват по настояще. Можем да вземем предвид метеорологичните условия. Ако се стигне до неприятен инцидент, системите ще изпращат незабавно информация за това къде се е случила катастрофата. Информацията ще стига до спасителните служби, до болниците. Ако има някакво разваляне, някаква повреда на колата, също ще се изпраща сигнал, за да може път на помощ да дойде. Искам да кажа, че Европа изостава в цялото това отношение. Независимо какво е нашето техническо развитие, ние много изоставаме в сравнение с САЩ или Китай, които наистина са много-много напред. Ето защо искаме да създадем подобни системи СИЦ в Европейския съюз и то много бързо. Само, че между държавите членки също има е, много различни е, развития и има много големи разлики. Ще спомена моята родна страна Унгария. Е, дори в рамките на Унгария има големи разлики. Едно нещо е Будапешта, друго е населено място, което се намира на 200 км от там. Отново казвам, всичко това подчертава колко колко са големи разликите не само между държавите членки, но и в държавите членки. Този доклад е изключително актуален. На практика всички заинтересовани страни в автомобилната индустрия работят активно. Не става дума само за производителите на автомобили. Трябва да вземем решение обаче в каква посока искаме да поемем. Искам да благодаря на Европейската комисия, защото тя винаги откликва Искам да благодаря на колегите, които отговарят за това досие. Много ни помогна Генерална дирекция МУВ, е, комисиите, Либе, Енви и ИМКО също много помагат. Колегите, които работят по това досие, там също заслужават е, сериозни благодарности. Има и две експертни групи. Едната е позната като ITS e платформата. Техният доклад е много важен. Е, като цяло аз е, отчитам е, работата на 8 експертни групи. Другата експертна платформа е позната като GIR 2030, която работи по въпросите на свързаността и автоматизацията. Има и други инициативи, естествено, които в момента протичат трябва да отдадем дължимото на всички заинтересовани страни от а, е, сферата на транспорта, телекомуникациите, информационните технологии. Всъщност необходимо е сътрудничеството на много различни видове експерти, за да можем да адаптираме нашия транспорт е, спрямо случващото се, спрямо новите технически въведения. Трябва да се действа освен това във всички държави членки. Всички държави членки трябва да се присъединят към програмата, позната като Sea Roads. Уважаеми колеги, много време използвахме за гласуване, затова няма да навлизам в подробности. Искам обаче да подчертая нещо. Очаквам, че ще има промени Спрямо съобщението на комисията бих искал да се работи малко по-бързо, но като цяло подкрепям общата насоченост на стратегията на комисията, напълно я подкрепям. И още нещо, което искам да подчертая дебело. Няма как да се въведат нови технологии в Европейския съюз, освен ако те не са достъпни до всички граждани. Няма как да приема създаването на системи, които да са привилегия само за богатите или за богатите по-богатите държави членки. Системите трябва да достигнат до всички граждани на Европейския съюз, до всички региони, до всички микрорегиони. Всеки един отделен човек трябва да може да се ползва от тази нова индустриална революция. Мисля, че живота на всеки един човек е точно толкова ценен, колкото на всички останали хора по земята. Ето защо е необходимо да имаме една и съща закрила от катастрофи и инциденти. Споменах и устойчивостта, взимната свързаност. Това са приоритети. Бих искал да благодаря на госпожа председателя за това, че имаме и един екологичен подход спрямо доклада. Много е важно да се говори и за околната среда. За натиска върху околната среда, как той да бъде намален. Нека да не забравяме киберсигурността, защитата на данните. Вземете предвид данните, които ще се предават от всяко едно превозно средство. Възможно да се стигне до злоупотреби от страна на трети лица. Данните могат да се използват е, за целите на е, търговията или пък за целите на неправомерното е, навлизане в някои компютърни системи. Искам да спомена системите като ETS, G5, много са важни системите от пето поколение, безжичен интернет. Много са важни и мрежите, които ще се появяват в бъдеще. Между другото, ще внеса промени възоснова на разговорите, които проведохме с експерти Технологиите трябва да могат да са оперативно съвместими. Обърнете внимание и на параграф 20, между другото. Там не се говори само за тези съвместни интелигентни транспортни системи. За съжаление не успяхме да намерим решение, което да удовлетворява всички. За какво става дума? За законодателната рамка, която би трябвало да покрива целия Европейския съюз и която би гарантирала оперативната съвместимост в целия Европейски съюз. Имаме нужда от законодателство, което да създаде наистина равнопоставеност, що се отнася до свободния достъп до бордовите данни. В същото време, обаче, защитата на потребителите и лоялната конкуренция също би трябвало да бъдат защитени нямах възможност да разгледам и други аспекти в доклада, тъй като знаете, че броя на символите е ограничен за всеки един доклад. Искам да спомена трафика в градовете, пешеходците, хората, които използват мотопеди и мотоциклети, Всички тези хора също заслужават внимание. Уважаеми колеги, готов съм да работя, предстои ни работа. Готов съм да ме залеете и с цунами от изменения. Всъщност много бих се радвал, ако това се случи, защото нещо подобно би демонстрирало, че проявявате много голям интерес. Благодаря на всички вас. Готов съм да чуя вашите предложения. Благодаря. Преди да започнем е, дискусията, бих искал да приветствам с е, добре дошли членовете на Асоциацията на пенсионерите в Унгария. Те са наши гости. Добре дошли в нашата комисия. Allez, nous ouvrons tout de suite le débat. Сега започваме дискусията. Госпожа Вярканен е първата. Мадам Чеман. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, благодаря на докладчика за презентацията и за проекта на доклад. Съгласна съм, че темата е изключително важна. Знаем, че автомобилната индустрия е най-голямата индустрия на Европа и е важно да сме водещи Знаем, че САЩ и Китай се развиват много бързо. Ако погледнем техните интелигентни транспортни системи, ще се впечатлим. Те напредват много бързо. Знаем, че индустрията е един от е, основните приносители за економическото ни развитие и ето защо е, автомобилите в Европа също трябва да могат да се е, ползват от цифровизацията и съответно автомобилната индустрия да просперира. Като цяло, стратегията на комисията е много добра. Тя е оперативно определена. Трябва да има и някои промени е, в стратегията, за да имаме оперативна съвместимост в идните няколко години. Много е важно, освен това, да имаме безопасни пътища и по-чиста околна среда. Когато говорим за цифровизация, трябва да осъзнаем, че става дума не само за по-ефикасни и устойчиви автомобилни системи, но и за по-чисти такива. Знаете колко нараства броя на превозните средства в Европа, така че имаме нужда от нови решения. Мисля си обаче, че нашия доклад би трябвало да бъде малко по-амбициозен. Аз бих искала да видя конкретни цели и конкретни срокове за постигането на целите. Аз съм за така наречения подход на хибридна комуникация, за комбиниране на различни технологии за комуникации. Мисля, че трябва да се гарантира надежността на комуникационните връзки, покритието. Още нещо, което подчертава нашия докладчик и което и аз трябва да подчертая. Някои от аспектите би следвало да бъдат разгледани много отблизо. Например, киберсигурността и защитата на данните. Както знаем, Защитата на личните данни е едно от най-важните неща. Когато говорим за СИЦ, потребителите трябва да могат да контролират своите данни. В същото време обаче искам да подчертая и аз това, което подчерта докладчика по отношение на параграф 20 трябва да гарантираме, че всички заинтересовани страни ще имат достъп до бродовите данни и до различните ресурси. Това е много важно за ресурсите. Би трябвало да се намери точното равновесие. Ако искаме да насърчим иновациите в Европа, трябва да има достъп до данните. Достъпа до бордовите данни е изключително важен за целите на СИЦ. Подкрепям създаването на нови услуги чрез трансгранични изследвания. Трябва да има финансиране, обаче освен това комисията би следвало да гарантира, че автомобилната индустрия ще продължи да изпълнява обещанията си до 2019 година да започне с съвместните интелигентни транспортни системи. Когато говорим за стратегията, естествено необходимо да оценим и необходимостта от регулация. Не би трябвало да внасяме свърх регулация в сектора. И освен това трябва да видим къде има нужда от регулация. Най-важното, което искам да кажа е, че ние искаме да внесем една иновативна рамка за сектора. Не трябва да се прече на иновациите. Националното законодателство би следвало да се актуализира тогава, когато то не е актуализирано. В много държави членки националното законодателство не е насочено към иновациите, не е актуализирано и ето защо ние трябва да приканим държавите членки, те също да дадат своята дан, както правят и другите заинтересовани страни. СИЦ е общо начинание. Аз съм готова да работя с докладчика и с всички останали колеги, за да създадем една много амбициозна стратегия, под която да се подпише нашата комисия. За съжаление, налага се да е, отида на летището, предстои ми полет. Е, не мога да остана тук до края на дебата, но съм сигурна, че колегите ще дадат своя ценен принос към дебата. Благодаря, госпожо Вирконен. Господин Демес Макер има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз е, не съм докладчик в сянка но тази тема е изключително интересна. Самия доклад е много интересен, затова аз искам да благодаря на докладчика за подхода му. Обеден съм, че парламента ще изпрати ясен сигнал за своите намерения. Ще покажем, че сме амбициозни, че сме готови да бъдем водещи. Що се отнася до така наречените съвместни интелигентни транспортни системи или СИЦ? Мисля, че тези системи могат да допринесат за ефикасността, за комфорта на пътуването и за безопасността на последно място. В дългосрочен план обаче ми се иска да разгледаме и възможността за внедряването на такива системи в интермодалния тип транспорт. Докладчик с право говори за оперативна съвместимост, за защита на личните данни, Мисля, че имаме нужда от е, правна рамка е, за да имаме и достатъчно инвестиции. И накрая, тъй като не искам да говоря твърде дълго, искам да подчертая международния характер на нашата автомобилна индустрия. И ето защо е, в тази връзка трябва да кажа, че трябва да се разговаря с нашите най-важни търговски партньори, тъй като търговията с автомобили трябва да е максимално честна. Ще направя много коментари, естествено, в писмена форма. Благодаря, господин Демес Макер, господин Фан Милтенберг. Благодаря, господин председател. Ще продължа на английски. Искам да изкажа своите благодарности към докладчика за този отличен проект от доклад. Той наистина очертава както трябва приоритетите, които трябва да имаме и аз искам да подчертая личните данни, тяхната защита, киберсигурност, технологиите. Всъщност това го подчертава и докладчика, всички тези аспекти той ги подчертава. Освен това, той казва, че комисията трябва много бързо да създаде адекватна законодателна рамка, за да гарантира оперативна съвместимост в целия Европейски съюз. Това се казва в параграф 20 и аз напълно подкрепям тази визия. Мисля, че би следвало да сме по-амбициозни. За мен СИЦ са много важни, за да стане транспорта по-безопасен, по-ефикасен и по-устойчив. Това е нещо много добро и е много полезно онова, което се случва в момента все повече и повече СИЦ се внедряват в конкретни превозни средства. Това вече беше подчертано от колегите. Аз съм от групата на либералите и подкрепям естествено либералния подход към пазарите. Трябва да имаме неутрално технологичен подход. В крайна сметка най-добрите комуникационни технологии ще се създадат от самите пазари. Пазара ще наложи решенията, от които имаме нужда. Безопасността на гражданите обаче е много важна. Тя е важна и за моята политическа група. Необходимо е да гарантираме, че превозните средства, поне в дългосрочен план, винаги ще комуникират е, едни с други. По време на преходните периоди е необходимо да намерим точното равновесие между превозните средства, които имат възможност да са свързани и тези, които нямат такава възможност. Това означава, че трябва да се заложи на така наречената съвместимост с, с задна дата, която е много важна за нас. Между другото, в комисията ИМКО аз работя за да, това да се защити правото на потребителите да им се защитават данните и правото на личен живот. Ето защо трябва да се вземе предвид и общия регламент за защита на данните. Освен това, производителите никога не трябва да могат да обработват бордови данни без да има изричното съгласие на шофьорите или на собствениците на превозните средства. Съгласен съм, че и тази част, точно този аспект е част от доклада. Освен това, искам да отправя един категоричен апел. Нека да подкрепим най-добрите практики чрез така наречената платформа SITS, например. Освен това, трябва да има трансгранични пилотни проекти по СИЦ. Тези пилотни проекти обаче трябва да бъдат подкрепени от комисията на последно място финансово. В заключение, госпожо председател, искам да благодаря, че да, да потвърдя своята подкрепа за доклада. Той отговаря на моите виждания, затова няма да внеса кой знае колко изменения. Измененията, които ще внеса, ще бъдат свързани с технологичната неутралност и с правата на потребителите. Ще има и едно конкретно изменение по параграф 21. Става дума за диалога с социалните партньори. Разбирам, че докладчика като част от групата на социалистите и демократите трябва да говори за социален диалог. Това е добре, но СИЦ трябва да бъде насочена към намирането на точното равновесие между положителните и отрицателните въздействия, които могат да имат върху социалния живот на гражданите, защото СИЦ ще дадат тласъки на економическия растеж, ще бъдат от полза за Европа и ще помогнат и на тези отрасли, които в момента са в затруднение трябва да се гарантира мястото на някои отрасли на трудовия пазар, естествено, но пък от друга страна би трябвало да сме достатъчно големи оптимисти, Оптимистична е и политическата позиция на моята група. Аз съм готов да работя с всички колеги по тази а, изключително вълнуваща тема и освен това съм уверен, че ще работим в дух на сътрудничество. А, вижда се, че самия доклад е обект на съвместни усилия. Думата съвместен е част от а, заглавието на този доклад. Госпожа Килан, имате думата. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, най-напред е, трябва да вземем предвид новия начин на мислене. Ние трябва да погледнем на транспорта през съвсем различна призма. Нека да насърчим мултимодалността с съвместните интелигентни транспортни системи. Смятам, че трябва да вземем предвид и гледната точка на потребителите. Благодаря на докладчика за проекто доклада. Това е една добра основа за бъдещата ни работа тук в Европейския парламент. Смятам, че трябва да започнем диалог по темата, която засегнах за потребителите, да видим какви са техните надежди, техните виждания, техните и тези на компаниите, да видим какви са действителните нужди от регулиране – какво трябва да се регулира и какво не? Да помислим какво може да бъде стимулирано чрез финансови инструменти. Според мен интелигентните транспортни системи са тясно свързани с транспортното пространство в Европейския съюз и с стратегията на Европейския съюз в това отношение. Трябва да засилим и трансграничното сътрудничество и то спешно. Смятам, че с тези системи винаги бихме могли да допринесем за намаляване на човешките грешки и да повишим ефективността на сега действащата транспортна система. Това ще бъде важно и за бъдещите ни действия. Безопасността и сигурността са изключително важни. Когато говорим за киберпрестъпност, и отражението и в ежедневния ни живот, не трябва да ги забравяме е, и в пътния транспорт. Свързаност трябва да има и такава има, но като че ли контакта не се осъществява. Все още не. И на това трябва да се намери решение. Да, да има свързаност, автоматизация, да се намали потреблението на енергия, емисиите от транспорта, да се насърчи конкурентоспособността на Европа са добри цели. Но е необходимо също така да вземем предвид а, а, финансирането и субсидиите. Те трябва да бъдат а, преразгледани. Трябва да мислим за тях другояче, да видим къде са истинските нужди. Да не забравяме, че автоматизираните, свързаните превозни средства трябва да отговарят на целите за декарбонизация на транспортната система. Не трябва да има и происшествия. Пътната сигурност е изключително важна. Това са основните оси, по които трябва да работим. Европейските граждани трябва да бъдат приобщени към тези наши идеи – Основно технологиите ни водят напред днес. Ние се нуждаем спешно от проучвания, за да вземем предвид и социалното измерение. При разгръщането на тези системи е важно да се спазват всички човешки ценности и цели в това отношение. Нека да не се вглеждаме само единствено в технологиите, да запазим и човешкото измерение – и не на последно място, в Силиконовата долина в Калифорния научихме нещо важно. Това, което се случи там, ни кара да мислим, че тези, които казват, че нещо не може да стане, не трябва да спират тези, които могат да го направят. Това е брилянтна идея за нас, ние, които ковем политиката. И ще спра до тук. Очаквам нашето сътрудничество с нетърпение. Господин Далунде, благодаря госпожо председател, благодаря на докладчика за добрия проект от доклад. Три неща искам да кажа. Първо, подкрепяме параграф 12 във връзка с защитата на данните, както и параграф 14 за киберсигурността. Смятаме, че те са много важни. Искаме да се засили текста, за да има по-добра координация и по-добро сътрудничество на европейско равнище. На трето място трябва да има препратка към хартата за правата на хората с намалена подвижност. А, нека тази наша система да се прилага за всички граждани. На следващо място, параграф 19, интермодалността въпросът за резервации, за получаване на информация и така нататък трябва да бъдат добре интегрирани, за да може да се предоставя услуга от врата до врата има и немоторизиран вид транспорт, като например колоезденето и ходенето пеша. Благодаря господин Далунде. Госпожа Арнот, не искате думата и вие не искате думата. Искате ли? Заповядайте. Well, you know me. I'm a car enthusiast. I have... Нали знаете, аз обичам колите. Имам девет. Имам две спортни, състезателни. Имам и е електромобил. Но пък има един автомобил, който никога няма да попадне в моя гараж и това е кола, която аз не мога да карам. Аз обичам да карам, не искам да съм пътник в колата. Аз трябва да решавам а, и да командвам автомобила. Сега съм достатъчно възрастен, на 54 съм и се надявам, че ще умра преди тази революция да настъпи, да има автомобили без шофьори. Искам през последната част от живота си да се състезавам с колите си, да използвам и старите си автомобили. Съм надявам, че тази революция ще настъпи след като мен вече ме няма. Господин Лундгрин, ще се изненадате. Технологиите толкова бързо се развиват днес, че... Чувате ли ме? Господин Лундгрин. Господин Питър Лундгрин. Чувате ли ме? Не, изобщо не желая да ме чуе. Вижте го. А, ето. Казвах, че ако обичате автомобилите, утре ще разхлагате с автомобил, който ще е по-екологосъобразен и вие ще просто ще си стоите вътре и няма какво да правите. Разбирате ли? Осъзнавате ли? И много други хора ще правят това. Ще видите, много неща ще се променят. Ще видите. Продължаваме. Господин Кор, една минута, много набързичко, ако обичате. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за отличния проект от доклад. Той отлично ще допълни моя доклад по собствена инициатива, който ще гласуваме следващата седмица в пленарна зала. Нуждаем се от повече действия за закрива на потребителите, на абсолютно всички потребители, а не само да защитаваме правата на най-богатите. Е, всички видове асистенция се базират е, на система, която все още не е разработена. Признавам, че вървим все по-напред към по-автоматизирана система. Ще внеса изменения. Следващия. Благодаря, госпожо председател. Две неща искам да кажа. Присъединявам се към похвалите към колегата Уихей. Смятам, че трябва обаче да отидем малко по-далеч от това, което се предлага в доклада. Има формулировки, които могат да бъдат допълнително засилени относно защитата на личните данни и на данните. Акцентът трябва да се постави върху защитата на личните данни. В бъдеще е, много данни ще бъдат прехвърляни от едно превозно средство към друго, от една система към друга. И това може да се превърне в проблем, ако данните, които се пренасят, е, са лични. Това означава, че ще трябва да разгледаме и лиценза за тези, които ще имат достъп до тези данни. Неизменно всичко това е свързано и с темата за киберпрестъпността. Относно сухопътния транспорт, изключително ме радва член 19, за интермодалния транспорт. Добре е да се направи някаква връзка между всички а, транспортни системи. Госпожа Майснер. Благодаря, госпожо председател. Аз разбирам господин Лундгрен и за мен е удоволствие да шофирам автомобила си човек трябва да има избор. Да има избор да шофира или да не шофира. И ако желая да продължи да го прави, той трябва да има тази възможност. Ако имаме съвместни интелигентни транспортни системи, това е една златна възможност. Автоматизираното шофиране на автомобила би могло да бъде предимство за хората, които живеят в селските региони. Това е неизбежно. Да не забравяме селските райони, защото те са многобройни в Европа. Благодаря и аз бих искала да кажа три неща. Първо, благодаря господин Уихей за доклада ви. Трябва да поставим акцента върху това, че бъдещата мобилност няма, ще бъде екологосъобразна. Това означава, че ще трябва да си спазваме ангажиментите по КОП-21. В 21 век замърсяването на въздуха води до 500 000 преждевременни смъртни случая годишно. Същевременно съм съгласна с това, което казахте, а именно, че утрешната мобилност трябва да бъде приобщаваща. Какво означава приобщаваща? Трябва да бъде достъпна за всички. 13% от европейския бюджет е посветен на транспорта, което не е малко. Това означава също така, че не трябва да има фрактури в мобилността. Има цифрова а, такава в момента и вие казахте, че трябва да вземем предвид различните региони в Европа. В цифрово отношение има разминавания в градска среда и в селска среда. Цифровизацията е на различно ниво. На следващо място имаме проблем с поколенията. Младите хора, всеки един млад човек има смарт а, телефон, а пък възрастните не. Едва ли всеки един в напреднала възраст разполага с смартфон. Нали така? Това е важно. На следващо място, всички говорим за автономен автомобил, но да не говорим за такъв автомобил, защото той все още не съществува. Той се разработва. Ходихме в Силиконовата долина, видяхме какво има там и чухме какво ни се каза. Пред това ще се случи след около няколко десетилетия. В Европа обаче трябва да уредим три неща. Първо, отворените данни. Кой ще ги притежава? Това е огромен проблем. На второ място. Киберсигурността. Как да се преборим с кибернападенията? И на трето място отговорността. Ако утре има пътно а, происшествие, кой ще носи отговорност? А, автомобилостроителя, а, пътника, кой? М доста работа ни предстои в това отношение така че аз ще се включа в изготвянето на доклада ви. Господин Кун, съвсем не съм ви забравила. Зная, че искате думата. Заповядайте една минута. Благодаря, госпожо председател. Досието е доста технично, което ме кара да се изпълвам с ентусиазъм. Благодаря на докладчика. Това наистина е един отличен доклад. Той е обърнат към бъдещето. Можем да кажем, че той се занимава почти с научна фантастика. Въпросът е да разгледаме системите, с които разполагаме сега, в ден днешен. Автоматичното управление на автомобилите е доста разпространено и сега. Трябва да видим какво обаче може да се промени в оборудването на автомобила, за да се стигна до напълно автономно напълно автономна мобилност. Нека да видим също така дали навигационната система е надежна за подобно нещо. Сега ще ни кажете, че в Южна Азия са много по-напред, отколкото в САЩ ще кажете, че там навигационната система е много по-точна от тази, която използваме ние. Та в този ред на мисли бих искал да попитам комисията, а, какво правите в рамките на Галилео? А, какъв а, а, е процента на точност на навигационната ни система? 10-15 см, защото тези 5 см могат да се окажат от ключово значение. Необходимо е също така енергийно, извинете, ефективно да използваме електроенергията. Представете си, че автомобилът се намира на магистралата. Ако има задръстване, това неизменно води до повече емисии. Да, бъдещето е автономното шофиране, но това този автономен автомобил Смятате ли, че няма да замърсява околната среда? Много са аспектите, които трябва да разгледаме, но най-напред ще трябва да поразчистим пред вратата си, да видим какво, какви са проблемите ни сега и да работим по тях. Благодаря. Да чуем господин Вандер Линдер от Генерална дирекция МУВ на Европейската комисия. Благодаря. Обещавам ще бъда кратък. Всичко, което чух до тук тази сутрин, само подчертава това, което аз исках да кажа. Европейската комисия приветства проекто доклада, защото а, той ни кара да продължим да работим по тази важна тема. Наистина обещаващи са възможностите за нашите граждани. 260 хиляди смъртни случая имаме по пътищата в Европа годишно и вие основателно говорихте за безопасността по пътищите. Един милиард евро са загубите, економическите загуби заради задръстванията. Това а, са две абсолютно неприемливи неща. Смятаме, че съвместните интелигентни транспортни системи могат да ни помогнат да се справим и с двата проблема – когато публикувахме стратегията преди година, това постави началото на много събития, които ще опиша. Така, например, постави се началото на автономния автомобил. В момента изграждаме бъдещето на този автомобил, както каза и докладчика. Самата стратегия постави в центъра си първият елемент, а именно съвместността. Съвсем наскоро ние публикувахме втори доклад, който изгражда вече и връзката с автоматизацията. Ще има и е, други инициативи от е, колегите. Колегите също наскоро публикуваха доклад и те също подчертаха е, различните елементи и тяхната взаимосвързаност. Аз съм малко по-голям оптимист по отношение на конкурентоспособността на европейската индустрия в това отношение. Когато започнахме да говорим за автоматизация, осъзнахме, че е много трудно да преценим колко бързо ще се развият нещата. Но когато насочихме вниманието си конкретно върху съвместните интелигентни транспортни системи, си поставихме като цел 2019 година в Европа. И тази цел се подкрепя както от индустрията, така и от публичните власти. Смятам, че в сравнение с останалите международни играчи, все пак имаме известно предимство. Важно е ползите да се усетят навсякъде в Европа. Някой каза, че трябва да има трансгранично изпитване – ние подкрепяме тази идея и именно това се а, случва в платформата Sea Roads. По морските пътища. Ще бъде разработено оборудване. И то ще се използва също така и в превозните средства. Много работа ни остава. Така, например, в момента ние работим с експерти по основни елементи, свързани с защитата на данните. Започваме да работим с държавите членки в рамките на съответната комисия за трансграничното изпитване. Изготвяме и делегиран акт за директивата. В директивата акцента се поставя върху две основни неща. Първо, оперативната съвместимост. Необходимо е да работим отвъд марките, отвъд а, границите, отвъд Европа. И на следващо а, място съвместимостта с задна дата. Нека да запазим вече а, ефекта от вече направените инвестиции. В заключение – директивата ITS не се иска много да бъде упомената в доклада. Благодаря ви. Благодаря ви за заключителните думи. Вие упоменахте доклада на групата на високо равнище. от Генерална дирекция Растеж. За нас би било добре да направим изслушване, защото този доклад е важен и това измерение също трябва да бъде включено в нашия доклад, така че ще направим изслушане с представители на Генерална дирекция Растеж и ще обсъдим доклада от високо равнище, който как нарекахте вие? Gear 2030. Чудесно! Нашият докладчик сега ще приключи темата с изказване от няколко минути. Благодаря, госпожо председател. Половин минутка ми трябва, защото не смятам, че има какво да кажа след проведената дискусия по доклада. Бих искал да благодаря на всички изразени, за всички изразени мнения и виждания Виждам, че има много положителна енергия, която ще ни води напред в работата ни през следващите седмици. Очаквам вашите изменения и аз самия ще внеса някои изменения. След като изслушах дискусията, благодаря ви още веднъж. Срока за внасяне на изменения е 21 ноември до 2 часа след обяд. И така продължаваме работа. Ще говорим от тук нататък с, с работната група в областта на туризма и ще помоля да чуем представяне на проучване относно данъчното облагане в туризма от Европейската комисия, Генерална дирекция вътрешен базар, промишленост, предприемачество е, и МСП. И ще ни бъде представен работен документ е, от службата на комисията, господин Лири, който отговаря за такс е, форс, е, групата, работната група в областта на туризма, ще ни запознае с това и работа по този въпрос и форум, форума, който е организиран по същата тема. Ще ви помоля да бъдете кратък, е, защото времето ни е ограничено. Имате думата. Ще бъде много кратък, госпожо председател. Е, работната група по е, туризъм, когато говорим за тази група, аз винаги ви е, информирам за последните събития. Ще маркирам само няколко момента. Може би, е, може би най-важната новина за вас, е, за депутатите, че, е, че преди месец бе назначен нов е, шеф на нашата група, госпожа Танасо Сопол. Е, тя е, работи с комисара е, Яковска и аз я познавам като чудесен партньор от в работата ни през последните седмици, така че се радвам, че тя е, поема поста на ръководител на това звено. Друга важна информация е, службата за световен туризъм ще има общо събрание в Китай. Е, имаше общо събрание в Китай. Е, аз представлявах парламента и те избраха Ола Шакасвили, един грузински член на организацията за председател. Ние лобирахме от името на комисията Тран в Европейския парламент аз е, предложих е, това е, за първ път преди две години, а именно да подпишем споразумение за сътрудничество с Световната организация по туризма. Мисля, че е, е, господин господин Таяни ще приеме новия генерален секретар на Световната е, туристическа организация е, по време на някое пленарно заседание на парламента. Европейския парламент организира много интересна проява на тема туризъм. Тук е, се проведе тя. Мисля, че е, този ден на туризма беше доста вдъхновяващо. Е, проява стотици е, хора дойдоха от цяла Европа. Организация беше чудесна. Благодаря на кабинета на господин Таяни. По-късно ще се спра на същото. Естонското председателство организира също така един, едно мероприятие на експертно равнище. Аз представлявах там Европейския парламент. Винаги е, излизам с презентация за нашите цели, приоритети на всички подобни е, прояви. В е, още нещо. В Лондон всички страни членки на ЕС бяха представени миналата седмица на една е, друга конференция е, по въпросите на туризма. Всички министри които, на туризма присъстваха. Е, много важна беше и тази проява и с това ще приключа. Това, което успяхме да постигнем е следното. Има международни организации, които работят в областта на туристическата дипломация, европейски организации също така, а сега и ние, Европейския парламент, е, биваме канени на всички международни прояви, което означава за нас възможност да е, бъде чут гласани. Е, в миналото не беше точно така, така че това е много важно много важна тенденция и възможност да участваме в такива е, конференции. В Инсбрук ще, има, ще се прави конференция по туризма също така. Ако ви интересува, ще е, убедете се, ще ви е, дам допълнителна информация. И още нещо. През ноември Европейската комисия ще организира обичайния годишен форум за туризма, ако не греша, на 28-ми. Но госпожа комисарят ще приветства всеки депутат, който проява интерес. Ще ви изпратим допълнително на подробностите. И последно. Нещо, по което имаше много успешни пилотни проекти. Благодаря ви за това, за вашето съдействие. Получихме е, доста финансиране туристическите проекти е, във връзка по, с културна Европа получиха 1 милион евро, Интеррел получи 12 е, милиона евро. Благодаря ви за помощта ви, съдействието ви при набирането тези суми. В, в следващите 12 месеца Европейската столи... Е, е, проектът Европейска столица на туризма ще е, бъде лансиран и за това ще информирам допълнително. Е, благодаря. Бързам да дам думата на въпроси към презентацията на Европейската комисия за групата, работната група по туризма. Благодаря за това, че сте сред нас, да ни представите проучването. Е, всъщност е, комисията прави анализ на е, данъчното облагане в областта на туризма знаем, че това има сериозно економически ефект. Сега ще дам думата на професор Джонатан Жилон. Добър ден, добре сте дошли в нашата комисия. Имате думата за 8 до 10 минути най-много. Просто защото времето ни е ограничено, мисля, че е, е, и така имате думата. Благодаря много съвсем накратко да представя нашата група и след това най-важните елементи от нашата работа в е, е, аз съм е, от глобален економически съветник към, към от PricewaterhouseCoopers и съветник по е, економическите въпроси. Дела на туризма в Европейския съюз и в световен мащаб е, е, се свива, се е сил значителна степен напоследък стабилиз... стабилизация се забелязва в последните 5 години е, на около 40% от глобалния туризъм. Това е дела на Европейския съюз, но е, преди 20 години беше 55%. Е, броя туристи, които посещават Европейския съюз, е, продължава да нараства. Няма обяснение обаче за е, този спадащ дял на е, глобалния туризъм, след като глобалния пазар е, се разраства казва хората, е, които е, така е, забогатяват, все повече избират по-далечни дестинации. Но балансът на туризма в Европейския съюз също се стабилизира през последните 5 години, защото част от проблемите със сигурността в съседни страни, като например хора, които биха посетили Турция или е, е, някои страни от Северна Африка, сега е, някак си избягват подобни посещения, вместо това е, се насочват към Европейския съюз. Е, това е една е, иллюстрация на европейския дял е, в, в глобалния туризъм. Е, този дял се е свил, но е стабилен. Е, брой на туристи е, обаче от година на година се увеличава. Съвсем накратко, проучването, което проведахме с комисията, е, се спря върху четири въпроса. Е, да, базата данни е, е, данъчно облагане, за данъчно облагане в туризма е, в няколко сектора, включително туризъм. В крайна сметка из, излизаме с препоръки за туризма като с ударение върху данъци, върху квартирите които се дават под найем на туристи. В е, държавите членки има сериозни различия между е, данъчните ставки, е, е ВАТ е, и данък настаняване. Тук се обикновено краткосрочните е, престой, настаняване за кратки периоди става все по-популярно. Две трети от държавите членка в момента прилагат данък настаняване и е, той е доста значим понякога е, или на, на човек, или на е, легло. Е, е, сега ДДС е важен е, данък за отрасъла. Както знаете, повече е, държави членки прилагат занижени ставки в е, туризма това включва настаняване, транспорт. Държавите членки обаче не могат да си позволят да съкратат е, е, прекомерно това. Половината от държавите членки прилагат всъщност доста нис, ниски ставки, така че няма място за допълнителното им намаляване. Е, има няколко успешни туристически дестинации. Е, вижте на следващия диапозитив. Е, Кипър е, е интересен в това отношение. Там се прилагат много ниски данъчни ставки в цялата економика, но и в туризма. И правителството диверсифицира е, е, предложенията си е, в туризъм, като предлага различни е, интересни е, дестинации, е, предлага целогодишен туризъм Е, Балярските острови също, е, подобно на, на е, Кипър, те имат значителна регионална автономия и прилагат редица данъци, облагат с редица данъци нов данък настаняване са въвели, който е подобен на въведения преди 15 години и след това премахнат е, една година по-късно по различни причини. Има основание да се каже, че начина по който се въвеждат и е, администрират данъците са различни. Ето, това води до е, различията в данъчните ставки и практики в отделните държавни членки. Е, Париж също е една много популярна е, дестинация. Там също прилагат е, много, използват, облагат с различни данъци туристически отрасъл. Най-популярни, както знаете, са Airbnb, Homeway и други платформи там данък на селяма се събира от доставчика на платформа, не от отделните лица. Това също е отчетено и взето предвид в препоръките за всяка отделна страна. Ще ви за, така, запозная с някои основни економически констатации от, в нашето проучване. Економически ефект на туризма е, върху економиката на Европа е много важен. Близо 5% от БВП е, в е, Европейския съюз и ако се включат и други фактори, наистина достав, поддоставчиците към този туризъм процента нараства значително. Например, е, за Гърция е, туризма е, отговаря за близо 80% от БВП, т.е. много важен отрасъл. Това, което е важно за при вличането на хората в Европа е преди всичко цената, не само цена на хотели, но и е, немане на автомобили, е, ресторан, ресторант, е, храна в ресторант и така нататък. Когато говорим за качество, имаме преди социално развитие, съответната инфраструктура и е, качеството на околната среда е, те създават всъщност тази уникалност на дестинациите, която търсят туристите. Данък на жилаване е обикновено нисък. От 4 Цента до 7 евро на нощ, което е най-високата е, ставка. Но това е, по принцип не пречи на туристи, не ги е, отблъсква. Е, но в дестинации, където има по-слабо търсене и е, няма някакви прекалено привлекателни страни, качеството не е толкова добро, това се отразява вече доста е, по-сериозно. Този данък е, настаняване имам предвид. Колкото до препоръките в нашия доклад, трябва да се знае, че когато туристи идват отвън в Европейския съюз, много важно е да е, за чуждестранна валута, е, прилива на чуждестранна валута към, е, към е, европейската економика и е, обикновено е, това би могло да има е, изкривяващ ефект, но намалените е, общи ставки в сектора е, всъщност е, могат да се използват за привлекателността на дестинациите най-уникалните дестинации в Европейския съюз е, всъщност са е, различни от глобалните дестинации. Колко по-силна е, дестинация, привлекателна дестинация ще бъде Европейския съюз, толкова по- така отчетливи ще са тенденциите, които наблюдават в момента. Е, важен е начина по който се въвеждат и администрират данъци. Например, в случая с Балиарските острови, е, този, е, значи преди да се наложи, да се въведе нов данък, е, туристически отрасъл, е, така, са проведени широки консултации с е, туристически отрасъл и тяхното мнение е, е отчетено в вземане на решение. Значи имам по-широк, по-голям консенсус в това отношение. Данък станяване обикновено е отговорност на отделния доставчик на, на, на хотел или квартира, но с нарастване економиката на споделяне това създава проблем с събиране на данъци. Тук вече отделни е, лица трябва да играят ролята на е, събиращи е, данъци. Е, такава е ситуацията в Париж, където е, споделянето, е, споделяне, е, настаняването е, е все по-разпространена е, практика. Е, няма да е, ви занимавам повече, защото доклада е на разположение. Можете да го е, проучите на спокойствие. Благодаря ви за тази презентация. Сега да започнем дискусията. Господин Дегранде Паскал, имате думата. Имате думата. За две минути. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко благодаря за тази презентация. Общ поглед представяте. Мисля, че съм казал това, което ще кажа сега и преди. А, мисля, че за щастие успяхме да внесем промени в системата на данъчно облагане, е, така че да имаме конкурентоспособност. В Испания туристическата индустрия е номер едно, наистина. Данъците се увеличават с всеки изминал ден. На какво ставаме свидетели? Мисля, че въздействието на данъчното облагане е много различно в рамките на различните дестинации. Данъците и митата се използват понякога в зависимост от съществуващата нормативна рамка. Митата, в частност, понякога се налагат абсолютно излишно в рамките на туристическите услуги. Тази практика започна в САЩ, но сега тя е нещо, което е част от идеологията в сферата на, на туризма. Казва се, че има нужда от нещо подобно, за да се защити околната среда, но аз не съм убеден. В Балеарските острови имаше ам, подобен налог или мито, въведе го лявото правителство, това беше една идеология и нищо повече. След това, това мито беше премахнато, след това пак беше въведено пак от левите. Всъщност всички тези туристически данъци, налози, мита водят до убийството на индустрията. Опитваме се да увеличим броя на работните места, опитваме се да увеличим заплатите. Не мисля, че трябва да отблъскваме туристите. Всъщност, обикновено хотелите нямат избор. Не те сами решават да налагат такъв данък. Всъщност, Правителствата го правят. Благодаря, казва председателката. Нямаме достатъчно време за изказване. Но пък доста закъсняхме и трябва да чуем и другите колеги. Госпожа Билбао. Sí, muchas gracias, presidenta, y no puedo empezar de otra manera. Благодаря, госпожо председател. Естествено, искам да поздравя Билбао 2018 година Билбао ще бъде европейски град на годината. Така че добре дошли сте. Сигурна съм, че ще се забавлявате. Благодаря ви за този доклад. Туризма в страната на баските е нещо ново. През последните няколко години го разгръщаме в пълна степен. Защо? Защото нашата неодавнашна история знаете, беше достатъчно проблематична. Да се надяваме, че сега ще има разглеждане на феномена в нова светлина. Дебата за данъците, налозите, митата постоянно се провежда. Искам да кажа, че когато туризма започва да се използва на широка основа за първи път, много се мисли върху това какви данъци и налози трябва да се налагат, за да не се отблъскват туристи. Всъщност целта не е да се отблъскват туристите. Някой път е, налозите се въвеждат е, с оглед на това да се запази качеството на туризма, за да има устойчив туризъм. Всъщност няма значение дали данъка или налога е висок или нисък. Целта е той да води до устойчивост. Виждаме последиците в някои области, там където не е взета предвид устойчивостта. Масовия туризъм много често води до сериозни щети. И това се вижда. И не искаме в цяла Европа да се случва нещо подобно. Ако се наложи задължението на хотелите да налагат подобни данъци, не е лесно обаче да се проследи къде отиват точно парите. И аз мисля, че би трябвало да можем да го правим по-лесно. Всички ние в Европейския съюз сме различни, всички искаме да станем по-привлекателни за туристите. Ето защо е необходимо да има някакви минимални хармонизирани права в Европейския съюз. И освен това, много е важно да се види къде отиват парите, които се получават под формата на налог. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратка. В проучването се казва, че слабото данъчно облагане в сектора на туризма привличало туристи. Аз не мисля, че това ще промени начина по който гледаме на проблема. Аз имам един простичък въпрос. Бих искала да разбера колко струва това проучване. Колко му е струвало това проучване на Европейския данъкоплатец? Какъв е смисъл от едно такова проучване? Вярно е, че се стремим да има хармонизация на европейско равнище, но тази тема, туризма, е в правомощията на държавите членки или в правомощията на техните административни органи. Airbnb и други платформи за отдаване под найем са платформи, които правят всичко възможно да не се плащат данъци на местно равнище – Та в този контекст не е ли добре всички економически оператори, е, които действат в Европейския съюз, е, да подлежат на данъчно облагане? какво решение можем да вземем в този ред на мисли и какви ще бъдат последствията. Разбира се, че има проблеми с данъчното облагане. Но за туризма в Европейския съюз основният проблем е сигурността. Във Франция, например, проблем със сигурността има. Ние не можем да осигурим сигурност на хората, които идват да посещават нашата държава. Така че едно е да се прави проучване, друго е да се вземе решение. А съвсем трето е, че в крайна сметка всяка държава сама взима решение за начина по който да осигури сигурност на туристите. Благодаря, госпожа Еванс. Благодаря, госпожо председател. Аз приветствам този доклад. Аз съм представител на Уелс и мисля, че този доклад е изключително своевременен. Уелското правителство е въвело а, нови а, данъци или всъщност ще ги въведе, защото имаме нови данъчни правомощия и ние провеждаме публични консултации и питаме хората какви данъци трябва да се въведат. Всъщност е, хората казват, е, че трябва да има данък върху туризма. Това е един от четирите данъка, които са желани. Естествено, проблема е голям, има и опозиция. Ползите от намаляването на ДДС ставките са ясни, естествено. Един от въпросите във връзка с евентуалния данък е, върху туризма е, че той би довел до по-лоша позиция на Уелс и по-добра позиция на Англия, Шотландия, например, които не налагат такъв туристически данък. Това се вижда всъщност и от вашия доклад. Подчертава се уникалността на съответните туристически дестинации. Уелс е естествено уникална дестинация – Не знам обаче дали това е достатъчно да е, реши проблема с е, конкурентоспособността, особено ако се наложат данъци. Много е важно да се работи за устойчив туризъм. Много пъти сме говорили за нещо подобно. Е, начина по който се използват набраните средства чрез данъци също е много важен. Затова искам да разбера малко повече за това дали парите се използват за устойчиво за туризма или отиват за маркетинг, което не представлява стратегия за развиването на устойчив туризъм. Мисля, че доклада предоставя много ценна информация, много ценни доказателства. Има и въпроси, които се пораждат и трябва да намерим отговори на тези въпроси. Експерт. Сега ще дам думата на експертите да се опитат да отговорят на въпросите, които бяха поставени. Въпросът всъщност е как е, се правят изчисленията за данъка, на каква база се изчислява е, данъка. Казвани, казахте, например, че данъка е, е на база стая или е, технически как, е, как се постига това, тъй като е, е, в платформата е много трудно да се калкулира този данък. Каква е методологията, какъв е метод на работа? Имате думата отново за две минути. Съжалявам, че ви пресирам, но времето ни е ограничено. Трябва да чуем и друго проучване. Благодаря. Данък настаняване, независимо под каква форма е, всъщност се налага често, когато се прави самата резервация. Той се появява в цената, когато, например, се използва Airbnb. При самата резервация той е включен в цената и туриста го плаща предварително, в други случаи, често при хотели, този данък се плаща, когато се напуска хотела. Често той е на човек на прекарана вечер, като децата са освободени от такъв данък. Ако едно лице остане по-дълго от една седмица, вече не се налага данък. Има подобни практики. По отношение на това дали тези данъци са от полза или във вреда на някоя конкретна економика в сравнение с други. Информацията, с която разполагаме, не е а, особено а, надежна, но трябва да кажем, че може би въздействието не е чак толкова голямо върху туристите, защото данъците общо взето са доста ниски, както каза Джонатан. Ние поставихме ударението върху цените. Данъка, както вече казах, е доста нисък най-често и въздействието му върху цялостната цена не е толкова голямо. В страните от Средиземноморието може да има малко по-голям проблем с този данък, тъй като там има по-голяма ценова конкуренция между различните дестинации. Благодаря. Хауърд подчерта две неща. Уникалността на дестинацията е много важна, инфраструктурата, околната среда, която се предлага. Всичко това, което асоциираме с а, туризъм, а, това всичко дава възможност а, на дестинациите да определят и по-високи туристически а, е, данъци в сравнение с други дестинации. Чухме какво казахте за прозрачността. Една от, един от проблемите с тези данъци е, че не често е прозрачен. Как се налага, защо се налага често тези данъци се налагат като екологични данъци, но това не винаги е така до, до края на самото прилагане на данъка. Освен това, както вече беше казано, економическото въздействие на самия данък е доста ниско. В глобален план туристическите данъци, такси и налози също са доста ниски, така че въздействието не е толкова голямо. Туристите могат да избират между много дестинации. Ако обаче има голяма разлика между Европейския съюз и останалата част от света, туристите могат да се преместят в други части, да напуснат Европейския съюз. Тоест не трябва да има голямо разминаване в цените. Естествено, данък е само една част от проблема. Е, обменния курс на валутите също трябва да се вземе предвид. Е, данъците обаче са нещо, което се контролира от самото правителство. Благодаря ви е, за това, че ни представихте първото проучване. Сега продължаваме с второто работен документ на службите на комисията за водния туризъм. Господин Лейнеман ще ни представи документа. Той ще ни представи различните възможности, но най-вече трудностите пред развитието на водния туризъм в частния сектор на Европейския съюз. Вие ще се спрете на признаването на навигационните лицензи, пристанищата, оборудването във връзка с сигурността и технологичните иновации. Нека да напомня, че господин Лейне Ман е ръководител на отдел за синята економика, аквакултурата и а, водното планиране от Генерална дирекция Маре. Имате думата в рамките на 7 минути. Ще ви стигнат ли? Добре, заповядайте. Разбира се, че ще ми стигнат, госпожо председател. Ще направя презентацията на английски. May Je sais. Je sais, mais c'est préparé en anglais. C'est plus facile dans 7 minutes. По-лесно е, защото е изготвен на английски. За 7 минути ще се справя по-добре така. И така, морския плавателният туризъм е, са един от петте сектора, е, за които се смята, че имат голям потенциал за растеж в рамките на стратегията за син растеж на комисията от 2014 година. През 2014 година приехме стратегия относно морския и бреговия туризъм. Целта на тази стратегия беше да се насърчи конкурентоспособността, устойчивостта на сектора и да се отвори потенциала за растеж и работни места. Знаете, че комисията винаги работи в преследване на тези цели. Имаме четири стълба. Това са стимулиране на конкурентоспособността, на второ място насърчаване на иновациите и уменията, да се укрепи устойчивостта и да се максимизира е, бюджета, да се максимизират наличните средства. Ако погледнем сега сектора, морския и бреговия туризъм. Това е всъщност най-голямата морска дейност в Европа. Една трета от морската економика се пада на този сектор. Той дава работа на над 3 милиона души и генерира брутна добавена стойност от над 3 милиарда. Ако погледнем сега под отрасъла плавателен туризъм, един на всеки 10 граждани практикуват водни спортове. Какво си има предвид под такива водни спортове? Каране на лодки, каяци, канута, платноходки, сърфове и гмуркане. 36 милиона европейски граждани карат лодки за удоволствие. Имаме 6 милиона лодки, които е, са притежания на някого, не че винаги са във водите. Оборота на чартерния сектор е около 6 милиарда. В този отрасъл са взети около 20 000 души. Европейските марини имат оборот около 4 милиарда души и дават работа на между 40 000 и 70 000 души. Трудно е да се прецени всичко това, защото марините много често са микро или малки предприятия и е много трудно да се направи такава оценка. В сектора обаче има и предизвикателства. Видяхме, че се увеличава средната възраст на капитаните на плавателни съдове. Сега тя е над 50 години а преди 10 години тя беше малко над 40, около 45. Има много хора, които а, не желаят да станат капитани на плавателни съдове. А, продължителността на живота на яхтите. Сега тя е 40 години, в миналото беше малко, 3, малко повече от 30 години. Откакто обаче за първи път се въведоха яхтите, много от тях вече са достигнали до края на своя жизнен цикъл. И мисля, че може да се поговори за евентуални решения. Малко по-късно ще говоря за това. Освен това, интересите имат туристите, извинете, имат различни интереси. Те искат да имат възможност да използват различни устройства, искат да имат достъп до различни дейности. Това го чухме, когато се говореше преди малко и за интелигентния транспорт. Е, ние поставяме ударението върху няколко неща. На първо място става дума за е, разрешителните за капитаните. Чартерният бизнес, тъй като хората вече не притежават е, тези лодки или плавателни съдове, вероятно ще нарасне. Само, че автоматично не се признават свидетелствата за правоуправление на капитаните. Това има сериозно въздействие. Ако една компания иска да работи във високия туристически сезон и иска да наеме капитани, но техните лицензии или свидетелства не се признават, това създава истински проблем. Има проекти е, за сравняване, за приравняване на основните изисквания, които трябва да се покрият, за да станеш капитан на такъв плавателен съд, но още сме достатъчно далеч от обща основа. Един пилотен проект ще започнем съвсем скоро, за да създадем общи предмети, е, които трябва да покрият капитаните, за да могат да се признават техните лицензи. Следващия проблем. Виждате две идентични лодки под а, различни флагове. Капитана, който виждате на снимката, може да управлява само един от тях, макар че имат абсолютно едни и същи характеристики. На следващо място, още един проблем, свързан с единния пазар. Оборудването за безопасност на бордовете. В сектора има европейски, национални, международни правила, правила на държавата по флага и правила на държавата, в чието води се плава. Тоест, много често едно и също устройство се използва за различни неща, тъй като то не отговаря на е, изискванията в две различни държави. Така че ние препоръчваме на държавите членки да не прилагат национални правила, ако държавата по флага вече спазва международните стандарти, или от друга страна предлагаме да се споразумем относно минимални стандарти в Европейския съюз. Не говорим тук за въвеждане на законодателство, говорим за стандартизация. На трето място развитието на марините и на дейността, плавателната дейност на лодките. Вече казах, че марините най-често се използват за акустиране и за пребиваване на плавателните съдове, както по-настоящем улиците днес се използват най-вече като паркинги. Става дума за малки предприятия, това вече го казах, даже за микропредприятия. Опитваме се да създадем форум за сътрудничество между марините. Марините могат да играят много голяма роля и самата централизация може да помогне, за да станат те по-интелигентни. Те могат да доведат до печалби за по-отдалечените райони и могат освен това да допринесат за премахването на сезонния ефект както и липсата на устойчивост по отношение на предложенията – ние се опитваме да допринесем съответно за диверсификация и възможности, е, да опитваме се да създадем възможности за диверсификация на предлагането на услугите. И накрая 80 000 лодки стигат до края на жизнения си цикъл всяка година. Това е около 1% от общо 6 милиона, които съществуват. Около 2000 от тях се разглавят, останалите просто се изоставят някъде във водата или на сушата да гният. Няма стратегия за рециклиране за лодките, които са достигнали края на своя жизнен цикъл. Опитваме се да намерим начини да създадем проекти за оползотворяването, за рециклирането на тези лодки. Това би било полза и за цифровата економика. Имаме и заключение, естествено, но те повтарят онова, което вече казах, така че ще приключа по този начин. Благодаря ви. Сега ще започнем дискусия по темата. Записвам се желащите за изказване. Monsieur Деганде, c'est à vous. Soyez très bref. Господин Деганде, моля бъдете кратък, защото не разполагаме с много време. Благодаря. Благодаря на тези, които са изготвили доклада. Ще изчета внимателно целият доклад, защото той съдържа много ценна информация. Бреговия и морски туризъм е един от основните източници на доходи за някои държави, като моята. Както чухме преди малко, за съжаление, град Билбао няма е, хубава пристанищна зона и е, трябваше е, да развие по друг начин своята привлекателност. Т.е. поставен бе акцента върху кухнята и гастрономията. Важно е да се вземат предвид всички аспекти, защото всичко се отразява на туризма. Понякога някои градове привличат с а, а, разпасания начин на живот и алкохола с което не искам да кажа, че съм против секса или алкохола. Просто бих искал да кажа, че това води до насилие и вандалски прояви в съответните градове. Понякога дори се стига до самоубийства. Да не забравяме и неофициалното даване под найем на жилища. И е, това е явление, с което трябва да се борим. Е, туристите много често наемат ефтини жилища, които не подлежат на никаква регулация. А хотелите същевременно трябва да заплащат данъци. Много често в големите туристически градове чуваме като критика, че туристите са толкова многобройни, че е най-добре човек да дойде в 3 часа през нощта, за да посети съответния град, ако желая да го види местните хора отхвърлят туристите и туризма като цяло, защото масовия туризъм нарушава ежедневния им живот, както и нощната почивка. В много държави големите пристанищни градове са спирка за круизите – въпреки това, хората, които слизат от круиза, не харчат достатъчно пари. Тоест, ползите от този круиз за съответния град са много малки. Благодаря, госпожа Билбао. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да благодаря за изготвеното проучване. То наистина съдържа ценна информация. Нещо, което ми привлече вниманието и което не бе споменато, може би ще го направите в последствие. Аз съм в комисията по риболова и в комисията по транспорта. И ам, в тези две комисии ние се занимаваме с развитието на водния и морски туризъм. В този контекст трябва да се спомене и диверсификацията на риболовната дейност. Много хора, които работят в сектора на риболова, поискаха да могат да се занимават и с други дейности, за да могат и те да се облагодетелстват от водния туризъм. Никой не спомена рибарите. А много често, когато говорим за безработица и за бедност, можем само да спечелим, ако разгледаме въпроса и от тази гледна точка – Водния морския риболов се отразява и на рибарите. Нека да не го забравяме. Благодаря ви, следващият оратор. Благодаря, мога да бъда кратка. Две неща искам да кажа. Благодаря за презентацията, изключително интересна беше. Би било добре, ако я получим. На следващо място е, Морски и брегови туризъм е важна част от програмата е, за синята економика. Така че трябва да прилагаме интегриран подход. Хората обичат да пътуват с лодки и да извършват подобен вид туризъм, но това се отразява на околната среда. Е, така че трябва да погледнем цялата картинка. Като член на Комисията по транспорта смятам, че не трябва да забравяме интегрираните морски политики. Е, винаги да помним тях. Благодаря, господин Теличка. Благодаря, господин председател. Аз идвам от държава без излъз на море. И за мен презентацията наистина беше е, чудесна. Това просто е един друг вид е, транспорт и не разбирам защо на него трябва да се гледа различно от е, въздушния транспорт или сухопътния такъв. Говорим за свободно движение на хора и свободно движение на услуги. Човек трябва да може да се качи на лодка. Просто взимам на посоки пример в Харватия и да мине по бреговата ивица в Италия, но може би това не може да се направи със същата лодка, знам ли. не познавам нито едната, нито другата държава. Така че в случай въпросът не опира до а, плавателния съд, а по-скоро до услугата, която желаете да представяте. Предоставяте с този тип туризъм не се занимават богати хора. Може да имате малка компания, която да предлага такива услуги, които в крайна сметка са ефтини. Слушайки ви по време на презентацията, останах с впечатлението, че като че ли не сте достатъчно амбициозни. Няколко пъти използвахте термина поне. Приканвам ви да бъдете по-амбициозни, да имате политически кораж и да излезете с предложение, което да свали тези пречки. Ще получите нашата подкрепа в парламента. Това ще си има своите последствия, върху които няма да се спирам сега. Благодаря, господин Теличка. Госпожа Дуду. Благодаря, господин председател. Доколкото разбирам, желаете да унифицирате лицензите на капитаните. Междудържавната мобилност води до засилването на социалния дъмпинг, включително и за аматьорските спортове. Много а, е, собственици на лодки предпочитат да плават под флаг на държава данъчен рай. И в този случай се оказваме в същото положение, в което сме с шофьорите на тирове, идващи от източна Европа. Те са недостатъчно платени, карат камиони, да кажем, от Полша и сега не искам до същото да се стига и с а, а, лодките, плавателните съдове. Какво ще кажете за принципа на субсидиарност? Относно навига... морската навигация, всички знаем, че държавите членки са компетентни. А, метеорологичните условия, географските условия са различни, затова всяка държава членка може да взема решение. Само съответната държава членка може да налага съответните изисквания, които смята за необходими, базирайки се на годините опит, натрупани в това отношение. Благодаря. Сега да чуем нашия гост за отговор на зададените въпроси. Благодаря, господин председател. Мисля, че мога да бъда кратък. Госпожа Билбао, няма да обсъждам политиката на Европейската комисия за секса и алкохола, така че ще мина директно на втория коментар. Рибарите – Накратко те се споменават в документа като важни участници в сектора на туризма. Ролята на този сектор нараства. В работния документ се казва също така, че в рамките на Европейския фонд за рибарство се предвижда бюджет за развитие на рибарската дейност на местно равнище. И а, е, тук се включва точно тази диверсификация на риболовните дейности, за които вие говорихте. Тук се включват много туристически дейности, които съчетават е, как е, да се изразя, случаите в които може да се качите да се разходите с лодка, след което да ви отведат в някой ресторант. Е, т.е. съчетаване на различни дейности, риболовна дейност е, и е, гастрономия. Госпожо Майснер, благодаря ви за това, че упоменахте програмата в областта на синята економика. Господин Теличка, от колегите си чухте вече, че ако комисията излезе с подобно предложение, ще бъдат повдигнати различни аспекти. Така че нека да вземем предвид различните възможности. Законодателстването в тази област би било сложно по много причини. Въпреки това, ние работим по хармонизирането на лицензите. Искаме да има някакъв единен стандарт – и изисквания за някои квалификации, да кажем да бъдат изпълнени някои специални условия, да се разполага с необходимото знание, нищо необичайно. Казахте, че е абсурдно да има пречки във вътрешния пазар. В работния документ сме навлезли в повече подробности в това отношение. Благодаря. Благодаря, господин Лейнеман. С това приключваме тази точка от дневния ред и преминаваме нататък. Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и Съединените Американски щати. Доклад на госпожа Грифин. Ако не се е лъжа, господин Никсън ще каже няколко думи на нейно място. Благодаря. Няма да казвам нищо самия аз, но трябва да заместя колегата Грифин, която отсъства, тъй като е на среща на докладчиците в Сянка. От 2003 година имаме споразумение между САЩ и Европейския съюз. Това споразумение засяга въздушния транспорт. Това споразумение е валидно за 10 години. Дебата в момента е изключително формален. Става дума за формални въпроси. Дебата, освен това, е свързан и с Лисабонския договор. Повече подробности може да видите в текста на колегата Грифин. Нейната позиция е, че трябва да подкрепим това споразумение. Благодаря. Мерси, месье Благодаря ви. Господин Ван де Камп иска думата като докладчик в Сянка. Благодаря ви. Аз бих искал да си свърша работата и да благодаря. Напълно съм съгласен с докладчика и с колегата Нилсън. мисля, че можем да подкрепим споразумението. Но бих искал да посоча няколко неща. През 2000-та година имаше трафик между САЩ и Европейския съюз, който спадна на 28% през 2015 година което показва, че в световен план настъпват промени. Знаем какво се крие зад успеха на държавите от залива. Беше направен опит за въвеждане на ограничения от страна на САЩ. И бих искал да попитам. Ако не се лъжа, нищо няма да се промени. Какво ще кажете за забраната за лаптопите? Смятате ли, че тя е възможна само в един идеален свят? Мадам Фостер, вы voulez parler? Госпожо Фостер, думата ли искате? Не. Alors, le délai pour... Краен срок за внасяне на измененията 21 ноември 14 часа. Продължаваме. Комисията. А, комисията. Искате ли думата? М-м. Не. Щом поклащат глава така, това означава не, нали? Продължавам. Сега излъчването ни по интернет ще бъде преустановено и бих искала да помоля тези, които нямат право да останат на заседанието при закрити врата, да го направят. Разполагате с една минута. Това са неща, които можем да обсъждаме само помежду нас си.